гласуването. От името на Европейската народна партия Европейски демократи давам думата на господин Йозеф Дол. Заповядайте. Господин председател, господа председатели на съвета и на комисията, благодаря ви за този повод да кажа защо. Аз вярвам твърдо от името на Народната партия, че Жозе Мануел Баросо и неговия колегиум от комисари и сътрудници на комисията ще бъдат на нивото на изискванията към тях. Европа се породила от, от световна криза и за първ път от 60 години насам тя се изправя пред нова криза, която не е познавала до сега, на която е не по-малко тежка. Ние все още не сме сме се справили с тази криза. Еврото изигра своята роля на е, валутен е, щит. Никога няма да признаем колко много изигра тя, стабилизира валутата и беше механизъм на солидарност е, и вие се възползвахте от него, скъпи приятели. къде щяхте да бъдете днес, ако нямаше тези стабилизатори на солидарност, е, които много често са били разглеждани като воденичен камък за нашите економики, които обаче са изиграли голяма роля за солидарността на европейския модел. Модел, който привлича, който се копира и към който са много привързани нашите граждани. Обаче този модел се поставя под въпрос от нови предизвикателства. Светът стана мултиполярен, но не както си си мечтаехме, че ще бъде идеалистичен, умирен и мултилатерален. Не, му обратното става въпрос за конкуренция. Борба, която е мирна, обаче се стреми с всички средства да наложи своя модел на останалите. Изправен пред този съюз, който има толкова предимства, ние не трябва да ги разхищаваме. Този съюз трябва да стане шампион на откриването към идеите и към хората, пионер в борбата срещу е, е, промените в климата, но също така и да се въоръжи с средства за конкуренцията. И се надявам, че новата комисия ще работи именно за това заедно с нас. Ние всички познаваме слабостите на Европейския съюз. Населението, недостатъчни разходи за в бъдещето, индустриални предизвикателства, е, публичен дефицит, е, слабо економическо управление. Именно поради това ние трябва още повече да засилим нашите предизвикателства. Евро, монетарна политика, технологическа храброст. Е, освен това, сигурност на храните за 500 милиона граждани. Именно поради това аз очаквам от комисията да прояви въображение и да бъде лидер в европейското законодателство, което ще трябва да гласуваме. Очакваме комисията да защитава европейските интереси, да изисква реципрочност от всички наши партньори и да не се колебае да прибегне до е, правните средства, с които разполага, ако има някакви пропуски. Дами и господа комисари, е, заедно с вас и заедно с нас, заедно с съвета, ние ние трябва да приключим вътрешния пазар и за целта ние трябва да разрушим всички табута, като например е, данъчното табу и социалното табу. Държавите членки не трябва да се правят, че е, тези две области е, са изключителни правомощия на националните държави извън обсега на съвместното действие. Едновременно с това ние трябва да отвоим силите си по външните предизвикателства, сигурност и отбрана, но също така и технологии и е, е, индустрии, които да отговарят е, на екологичните стандарти. Европа трябва да защитава своите ценности, мира и просперитета на своите граждани. Европа трябва да бъде световен е, партньор, а не просто пространство на благоденствие и на право. Тя не трябва да се лишава от предимствата на своята мощ. Народната партия очаква от комисията да работи ефективно по всички тези фронтове едновременно. И ако го направи, няма причин да съмнявам в това, Народната партия винаги ще бъде край нея. Господин председател Баросо, Народната партия ви гласува доверие и ви приканва да бъдете дързък в реформите. Е, и естествено, че е, ние трябва да бъдем в услуга на каузата, която ни е, обединява осъществяването на политическа Европа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Дол. От името на социалистите и демократите в Европейския парламент господин Мартин Шулц. Социалистите и демократите смятат, е, че решението, което трябва да се вземе, не е лесно. Е, ние е, гласувахме преди 5 месеца за председателя на комисията, ние специално не гласувахме за него, но той получи доверието на Европейския парламент и ние констатираме, че възоснова на мнозинството, което получи тогава, днес той ни представя колегиум и днес ние трябва отново да започнем да гласуваме за този колегиум. Има две възможности днес пред нас. Ние е, можем да разделим парламента наляво и надясно, и ще възникне идеологически конфликт. Тоест трябва да се гласува в едната посока или в другата посока. Но Европейския съюз не функционира по този начин. Е, ние нямаме мнозинство в парламента, Народната партия също няма мнозинство, либералите също нямат мнозинство в Европейския парламент. Ето защо Европейският съюз няма да бъде нещо, което да може да се управлява само от една политическа сила – е, Европейския съюз се характеризира с компромиса и това е причината, поради която понякога тя върви трудно и трудно се разбира от останалите. Но ние също искаме компромис е, в полза на по-голямата социална справедливост. Не са необходими идеологически конфликти, е, които няма да доведат до нищо конкретно и до нищо положително. Това е причината, поради която за нас е трудно да направим ясна оценка. Естествено, че бих предпочел да се боря с колегите от останалите групи по същество, но на Европейския съюз са необходими конкретни резултати и поради това се задаваме въпроса какво можем да направим ние като социалисти и демократи, какво можем да искаме и какво можем да получим. И е, постигнахме съгласие по един единствен критерий, а именно в тази комисия е, втората политическа сила в Европейския съюз да бъде представена. Това е причината, поради която ние искахме да получим длъжността върховен представител на Европейския съюз за външните работи и политиката на сигурността. Дами и господа, Катрин Аштън не трябва да бъде обиждана като комунист от човек, който във Франция е бил осъден, защото е отрекал Холокоста. Дами и господа, Катрин Аштън получава нашето е, пълно и безусловно доверие. Ние зададохме въпроса дали е, можем да утвърдим в законодателството на Европейския съюз социалния аспект и оценката на социалните мерки. И мисля, че директивата за услугите трябва да бъде механизъм за това всяка мярка взета от комисията да бъде проверявана е, и да бдим за това социалните системи в държавите членки да бъдат взети под внимание. За мен това е голяма стъпка напред в европейската политика. Европейската комисия може да поеме законодателни инициативи съвместно с Европейския парламент, което означава, че е, правото на е, е, законодателна инициатива на парламента не е единствено. Ние смятаме, че това е значителна крачка напред. И накрая искаме силата, с която разполагаме в парламента като втора политическа сила, макар и лишена от мнозинство, ние искаме тази сила да бъде отразена в състава на комисията. Трима от седемте заместник-председатели са социал-демократи. Тоест, нашите искания бяха отчетени. През последните седмици и през последните месеци бяха изказани много резерви. Тази сутрин отново е, бяха изказани резерви, но в нашата цялостна оценка ние отчетохме тези резерви. Въпреки това, ние смятаме, че можем да ви изкажем нашето доверие за следващите 5 години. И е, като казвам е, към вас, имам предвид към вас, като колегиум, вие получавате нашето доверие, но трябва да го заслужите. И за целта трябва да имате предвид и социалните аспекти в Европейския съюз, които са абсолютно необходими. Благодаря сега господин Киверховщад, председател на групата на либералите и демократите. Господин председател, моята група ще подкрепи новата Европейска комисия. Всъщност, Алианс на либералите демократите е с много силно чувство за отговорност. Бидейки отговорни хора, ние вярваме, че следващите пет години ще са от изключително голямо значение както за Европейския съюз, така и за гражданите на Европейския съюз. Така че комисията и всички нейни 27 членове трябва да имат пълната подкрепа на всички нас. Но, разбира се, нека да стане ясно, че има условия за тази пълна подкрепа, защото през следващите пет години ние се надяваме Европейската комисия да бъде двигател на Европа. Да бъде по-амбициозна, и с по-интегриран социален и економически подход. Да бъде водач в реализацията на една добра стратегия, за да знае всяка държава членка какво трябва да прави, за да вървим всички напред. Всички ние знаем, че трябва да има економически и социален стълб непосредствено до економическия и финансов стълб. До сега, в миналото, ние станахме свидетели през последните 10 години с така наречения открит или отворен координационен метод, видяхме, че не се постига особено много. Ето защо този нов смел подход вклю... трябва да включва и включва това, че Европа, господин председател, не може да играе своята значима роля, ако не бъде проактивна и ако не задълбочи своята интеграция в най-близко бъдеще. Ние очакваме от вас да прегърнете тази идея и да излезете с ясни, твърди и амбициозни предложения за развитието ни във всички сфери. Ние се, очак... се надяваме и очакваме да постигнем всичко това заедно с вас и че комисията ще разгърне своя пълен потенциал. Господин председател, вие като колегиум трябва да бъдете една сила, която да подпомага движението напред, което да се ускорява. Лисабонският договор предоставя нови инструменти и увеличава капацитета за действие. Върховен представител госпожо Аштън, ние очакваме представителността на Европа да се разшири, затвърди и увеличи. Грабвайте всяка възможност за това. Ето, например, последните трагични положения, които настъпиха в Хаити след трагедията. Може Европа наистина и тя трябва да продължи да може силното либерално присъствие във вашата комисия, господин председател. Надявам се, ще помогне на всички. Благодаря. Именю... W imieniu Grupy Zielonych Wolnego Przymierza Europejskiego. От името на зелените, господин Даниел Конбендит. Защо сте толкова нервни?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 Може ли да млъкнеш? Благодаря. Господин председател, Вие отлично знаете, че групата на зелените няма да гласува за тази комисия. Същевременно, ние ви предлагаме нашите идеи, нашето въображение и нашата решимост да градим Европа. Господин Барозо, не си играйте, като твърдите, че тези, които не гласуват за комисията, са против Европа. Не играйте тази игра с нас, зелените. С други може да се опитвате, но не и с нас. Ние предлагаме сътрудничество, без никакви възражения, ако вие желаете да постигнете напредък в областта на данъчната реформа, на собствените средства на Европа. С... Ние ще бъдем с вас против желанието на държавите да наблегнат предимно на техния суверенитет. А ако желаете да бъдете гарант на договорите, в момента текат преговори между в съвета за да се върнат бежанците в Либия. Ние искаме да попитаме съвета на какво празно основание се водят тези преговори. Дали парламента ще участва в като съвместно вземане на решението. Но съвета ни отговаря, че ще получим отговор след преговорите. Това е недопустимо. И именно комисията трябва да направи всичко, всички институции на Европа да бъдат информирани за правното основание, на което се водят преговори ако искате да постигнете напредък в борбата срещу промените на климата, а ако искате да отидем по-далеч от целите 20-20-20 и постигнем 30%, вие може да разчитате на сътрудничеството на всички членове на групата на зелените. Ако искате да направим финансови правила за уреждане на финансовата криза, може да разчитате на нашето сътрудничество. Ако комисията желае да отиде по-далеч за защитата в Европа и да реши проблемите на Кипър, може да разчита на нас. Ако искате най-после да прекратим лудостта, страни като Гърция да харчат 4% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана, ще имате нашата подкрепа. Господин Баросо, ние ще гласуваме не, може и да грешим. Миналия път сбъркахме по отношение на господин Димас. Сега го признаваме. Така че ако вие сте на висотата на нашите мечти, а не това, което демонстрирате днес, ние откровено ще кажем, сбъркали сме и ще бъдем на ваша страна. Благодаря, господин Бендит Тимоти Кърхоп от групата на консерваторите реформатори. Някои от членовете на Европейския парламент смятат, че новият колегиум на комисията е един нов инструмент, един нов начин да преодолеем проблемите на Европа хора, които имат голям опит и знания в Европейския съюз са много и те предлагат своите възможности и предлагат решения на проблемите. Ето защо нашите съграждани мечтаят и очакват от нас подобно нещо от днес нататък. Трябва Европа да играе своята лидерска роля, както в борбата с климатичните изменения, така и с поредица от економически въпроси и дейности. Господин Барозо, вие предлагате една амбициозна програма, един дневен ред, който ние като цяло подкрепаме. Всяка държава членка трябва да покаже своето уважение към Европейската комисия, изпращайки най-силния свой представител. Разбира се, че вие трябва да защитите своя екип, а, който предлагате а, и като председател можете само а, да се надявате, че може да извлечете най-доброто от а, предложените ви кандидати за членове. Има а, някои, а, които са блестящи, други, които са доста по-посредствени, но се надяваме, че ще могат да свършат работата. Надяваме се също така, че поне ще се съгласите на един път в годината да се прави оценка от страна на парламента на работата на комисарите. Ето защо европейските консерватори и реформисти в това очакване ще се въздържат от гласуване. А, господин председател, някои групи а, са разделени, а ние сме обединени в тази си позиция. Благодаря ви много. Федерационни групи Зjednoczonej Lewicy Europejskiej от името на Европейската обединена левица, е, Зелена Северна лига, е, господин Лотър Тардиски има думата. Това е председателя на групата. Е, господин председател, господин Баросо, скъпи колеги, моята група също взе активно участие в изслушването на кандидатите. Някои кандидат-комисари оставиха у нас положително впечатление. Независимо от това обаче, ние сме разочаровани от правомощията и компетенциите на върховния представител на Европейския съюз за външната политика и е, политиката за сигурност, която е заместник-председател на Европейската комисия. Някои кандидати ни разочароваха със своя политически проект и е, с намеренията си за европейска интеграция е, и с най-важните предложени от тях мерки. Твърде често ние получавахме някакви общи отговори, които не могат можехме да подкрепим политически. Ние установяваме, че новата комисия иска да постави ударението върху дерегулацията, приватизацията, върху така наречената гъвкава сигурност на работниците. Гъвкавата сигурност на трудещите се е приоритета за новата комисия. А социалните гаранции са е, на последно място в списъка. Ние констатираме, че има и е, все още има твърде много проблеми, свързани е, с, с околната среда. Европейския съюз не изигра водеща роля в защитата на околната среда. Никой не говори и за ядрените оръжия в Европа. Господин Баросо, господин председател, аз е, трябва да ви кажа от името на моята група, е, че ние не можем да ви гласуваме нашата нашето доверие, не можем да ви окажем нашата подкрепа. Е, от името е, на Европа на свободата и демокрацията в бъдеще на децата ще се разказва следното, че някога Европа е била разделена, че е имало една много мощна стена в средата й, че е нямало демокрация в една част от Европа, че са убивали много хора, които са мислили прогресивно. Но днес ние сме 27 нации и стотици милиона хора живеят в мир. За съжаление обаче имам още какво да кажа. Обещавам ви, че имам още какво да кажа. Дали пък да не взема да си седна? Не. Искам да кажа, че това е първия път, в който съм получавал толкова много аплодисменти. Ако все пак ми позволите, искам да продължа. За съжаление, историята продължава по-тъжно. Политиците на начало на Европа станаха твърде алчни, искаха пари, искаха власт и за да се докопат до това, те бяха а, готови да лъжат и дори да организират бюрократичен преврат, а, за да продължат да съществуват. Какво направиха? създадоха един нов договор, който се нарича Лисабонски договор. И дадоха на 27 човека тотална и неограничена власт. Това би трябвало да са хората, които ще направят всички закони. Е, имаше и едно знаме за Европейския съюз и хим на Европейския съюз, но не стана. Какво се получи? пресъздаване на ужасната система, която съществуваше в източна Европа преди Европа да се обедини. Но най-невероятното нещо е, че много от новите шефове също са работили с и в тази ужасна система от миналото. Монетарната им схема пропадна. Обаче новите босове не желаят да слушат хората. Те получават все повече възможности а, да гледат строго и да а, бутат все повече милиони от европейците към бедността. А ние искаме демокрация. И каква е полуката? Те не научиха нищо от историята. Дайте да запомним нещо. 60 години бяха ужасна част от историята на Европа. Нека да не се случи отново. Ние не можем да позволим това. Благодаря ви, господин председател на групата Европа на свободата и демокрацията. Казва президента на Европейския парламент и отне думата на оратора. Сега давам думата <clears throat> на Ханс Петър Мартин от групата на независимите депутати. След <clears throat> приказката, която току-що чухте, искам сега да стъпим на земята. Синът ми е на 10 години и учи английски, защото отлично знае, че английският е международен език и ще му помогне да си намери по-лесно работа. Той е запален европеец, но в Германия, в е, списание Дер Шпигел, се появиха критични стати. Е, трябва да се гарантират на милионите млади европейци една демокрация, която отговаря на критериите на 21 век. Дали сме толкова компетентни, колкото се представяме? Ние е, представяме един списък от независими граждани, които трябва да бдят да не се образува на нова, на нова група на а, леви радикали. Ние сме обаче разочаровани от а, комисарите, които са представени тук. ако ще избираме хора, чието биография намираме в YouTube, тюб, както се случи. Мисля, че няма да успеем и мисля, че сред депутатите има хора много по-компетентни от някои е, депутати. Защо не избрахте, например, от Маркарас или някой по-компетентен? Защото не желаете и защото въпреки влизането в сила на Лисабонския договор, ние продължаваме да сме свързани ръце в парламента и не можем да взимаме важни решения. Не можем да отхвърлим само един комисар. Длъжни сме да гласуваме комисията Анблок. Това не е в полза на тази Европа, за която мечтаем. Надявам се, че няма да изпълнявате поръчките на социалистите или на евроскептиците. Благодаря и накрая Бруно Голниш, който има а, особено из, лично изказване. 151. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Колеги, господин Шулц, а, подсказа доста точно, че съм осъден от френските е, съдилища, защото съм отрекал Холокоста. Трябва да заявя, че той греши и е, мога да предоставя на Комисията по имунитета към парламента е, решението на висшата съдебна инстанция Франция с касационния съд, който е, отхвърли присъдата и заяви, че съм преследван по слухове, които. че съм била. по слухове и декларации, и освен това, въпреки дори в този си вид тези заявления на моите политически противници не могат да служат за а, свидетелство пред закона. А, това е изключително а, а, рядък случай. Това решение на Френския касационен съд, което не подлежи на обжалване. Това се случва, за, да се е случило за първи път в съдебната практика във Франция по време на делото Дрейфус. За това господин Шулц. Е, аз не съм казал, че госпожа Аштън е комунистка, казах, че тя е от тези пацифистки, които Ленин е наричал е, другари по съдба. Край на личното изявление. Господин Голниш, благодаря ви. Господин Голниш, благодаря ви. Това беше ваше лично изявление. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Сега преминаваме към гласуване. Всички си даваме сметка колко важен е този вод. В дневния ред има три проекторезолюции за избор на комисия. Преминаваме към гласуване на проекта на групите на зелените, към който няма никакви изменения. Кой е за този проект? Кой е против? Кой се въздържа? Проектът се отхвърля. Преминаваме към гласуване на Обединената и Северната левица без изменение за против въздържали се, отхвърля се. И група на европейските консерватори и реформатори без поправки. По именно гласуване, моля да започнете гласуването. Чи всички гласували? Прекратявам гласуването. 52 за, 60 609 против. Проектът се отхвърля. Сега проекто решение а, за избор на комисията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Чисти głosowali? Прекратявам гласуването. 488 за, 137 против. Приема се. Благодаря ви. I would like to warmly congratulate. Бих искал да поздравя най-сърдечно членовете на новата комисия и на председателя Барозо. Пред нас стоят много задачи а в името и интереса на нашите граждани. Искам да информирам веднага господин председателят на ротационното председателство и на председателя на комисията за резултатите от гласуването до 31 октомври 2014 а вие сте Комисията на Европейският съюз. Благодаря ви много. Поздравления отново. Uh, yes, colleagues. Uh, I didn't know. Колеги, момент. Uh, Бихте ли седнали отново на местата си за няколко минути? Съветът би искал да се обърне с няколко слова към нас. Why I didn't know about that? Uh, statement by the Council. Изявление от съвета. Мистер президент Барозо. Господин председател на комисията Барозо, много ви моля, само две минути изявление на съвета. Да, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко бих искал да ви поздравя от името на съвета на Европейски съюз, да поздравя и господин Баросо, да поздравя и комисията в нейната цялост. Поздравявам ви, след като стана известен резултата от гласуването, с което Европейския парламент засвидетелства доверието си към Европейската комисия. През следващите месеци и години Европейски парламент и Европейската комисия трябва да изиграят решаваща роля, за да се справят с предизвикателствата, пред които е изправен Европейски съюз. Борбата срещу промените в климата, липсата на сигурност, световната глобализация трябва да се избегне и кризата, която в момента преживяваме, да се избегне нова подобна криза, трябва да бъдат подети нови инициативи по силата на Лисабонския договор, граждански инициативи, е, инициативи за солидарност, а също така и инициативи за съвместни външни действия на Европейския съюз. Комисията и парламента трябва да изиграят решаваща роля за това и ние като съвет искаме комисията да работи решително, тя разполага с многобройни правомощия. Те не са безкрайни, но все пак има многобройни правомощия. И е, бихме искали комисията да заработи бързо и качествено, защото европейските граждани очакват сега е, да, е, да бъдат направени конкретни неща, защото загубихме време. Сега е, трябва да е, преминем на нов политически етап и да създадем окончателно Европа на 21 век. Ето защо, господин Баросо, Искам да ви кажа, че вие произнесохте реч, която отразява вашите европейски убеждения. Вие можете да получите подкрепата на председателството е, и освен това да получите доверието на Европейския парламент, за да направите нещо повече за Европейския съюз, за неговите граждани, чието представители са в Европейския парламент, за да може европейските граждани да са в сърцето на работата ни, в сърцето на сърцето ни. Благодаря на е, държавния секретар на Испанското правителство, който отговаря за европейските въпроси. Благодаря на всички. Господин Баросо, имате думата. Господин председател, Уважаеми членове на този парламент, съвсем накратко, аз искам от свое собствено име и от името на всички членове на Европейската комисия най-сърдечната ни благодарност а за доверието, което току-що изразихте чрез своето гласуване. Очевидно, през целият политически сек... спектър на Европейския парламент има подкрепа за нас. Искам да благодаря и на председателя на съвета а за топлите думи. Надявам се, че ние вече можем да се заемем здраво за работа, но само няколко коментари. Няколко бележки. Искам съвсем ясно да заявя, че тези които сравняват тоталитарния Съветски съюз с демократичния Европейски съюз, не знаят какво означава да живееш в условия на диктатура и какво ценно нещо е демокрацията. В Европейския съюз, където има демократичен Европейски парламент, това е демокрация. В Европейския съюз имаме избрана от вас, които сте избрани от гражданите на Европейския съюз, членове, комисари. Вие ни давате мандата да работим от, име, е, от името на всички, за, име, за интереса на всичките. 27 държави членки и ние сме горди, че имаме трудната задача да работим за Европа, Европа, която е показала, що е свобода на света. Благодаря ви много. С това стигаме до края на нашия дневен ред и поздравление отново за новоизбраната комисия. Благодаря на всички.